Това наистина ще бъде от взаимна полза. И за нас, и за Мавритания. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря на всички. Закривам дебата. На следващата пленарна сесия ще се гласува. В следваща точка от дневния ред. Устен въпрос към комисията. Стратегия на Европейския съюз за региона на Атлантическия океан. Господин Карек и други. Господин Карек, имате думата. Моля. Госпожо. Само момент. Желаете да... I, nothing, nothing else. I'm... Не, не, тук става въпрос за спонтанните изказвания, нищо друго. Не, не, господин Кадек. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, благодаря на госпожа комисарката Даманаки, че да отговори на устния въпрос за стратегията за Атлантическия регион. През юни 2010 година Европейския съвет поиска от комисията да разработи европейска стратегия до 2011 в срок до 2011 година за Атлантическия океан. С редица колеги ние подготвихме този устен въпрос към комисията. Повече от 50 депутати го подписаха от всички групи и аз държа да им благодаря за подкрепата ще бъде внесена и резолюция, проекторезолюция от името на Комисията за регионалното развитие. Благодаря на координаторите от различните политически групи за оказаното съдействие, благодарение на което постигнахме широк консенсус. Благодаря също така на колегите, които допринесха за обогатяването на текста със своите изменения и допълнения. Атлантическият регион се характеризира от редица особености. Най-напред става въпрос за една динамична морска среда поради морския транспорт, риболова, е, морската енергетика. Освен това, това е една крехка екологична зона, която те първа следва да бъде опазвана, е, например, от бича на зелените водорасли, изложена на последиците от изменението на климата. Освен това, това е гранична на Европейския съюз зона, която е, е зона транзитна която от друга страна в Европейския съюз е отдалечена, е, жителите на която страдат от редица инфраструктурни проблеми. И решенията според нас трябва да се търсят на общоевропейско равнище. В проекто резолюцията на парламента ние ще искаме комисията да направи така, защото стратегията за Атлантическия регион да бъде интегрирана, да включва и е, морския и е, териториално устройствения аспект. Морският аспект, разбира се, е от изключително значение, тъй като тези е, територии на Европейския съюз са крайбрежни. Що се отнася до териториално-устройственото измерение на стратегията, то е не по-малко важно. Тук става въпрос е, за развитието на селските и градските райони, за е, укрепването на връзките между морската среда и сушата. И всичко това следва да се вписва в целите на териториалното сътрудничество, политиката за кохезия да бъде основана на един всеобхватен интегрален териториален подход, благодарение на който да се координират по-добре политическите инициативи на различните равнища на държавно управление и самоуправление. Стратегията следва да бъде отворена към всички е, региони от Атлантическия регион, в това число и крайно отдалечените, в това число Макаронезия. Добре би било също така да се отчита външното измерение на тази стратегия, особено в областта на е, сигурността и наблюдението на морските е, зони и външно-търговските отношения. Тази стратегия следва да способства за по-добра координация на целите и средствата и да бъде тясно свързана с стратегията на Европейския съюз 2020, общностната политика за периода след 2014 година. Тук не става въпрос за повече разходи, а за по-добро разходване изразходване на средствата. И за тази цел стратегията трябва да бъде добре обвързана с регионалната политика и с морската политика. Следва също така да се търси синергичен ефект с други области на политиката, това число трансевропейските транспортни мрежи, общата рибностопанска политика, туризма, опазването на околната среда, енергийната, политика и също така рамковата програма за научни изследвания и развитие. Стратегията следва да заработи от 2014 година нататък и да бъде съгласувана с следващата многогодишна финансова рамка. Териториалното измерение на стратегията ще допринесе за спостигане на целта на териториална кохезия на Европейския съюз, по-специално за преодоляване на териториалната изолираност на някои части от съюза. Абсолютно необходимо е да се укрепи връзката север-юг и най-вече чрез изграждането на крайбрежни магистрали. Магистралата най-вече от Андалузия до Шотландия. А от запад на изток да се изграждат високоскоростни железопътни връзки. Комисията, надявам се, съвсем скоро ще излезе с конкретен план за действие – е, така че наистина да се постигне добро съгласуване с всички политически решения на Съюза за периода след 2013-2014 година. При това следва да бъдат въвлечени всички е, местни териториални равнища и неправителствените, неправителствените организации. Политическите приоритети, формулирани по, по, по този начин, ще бъдат обект на широк консенсус. И това би могло да се превърне в един ефикасен инструмент за координиране усилията на всички заинтересовани страни за опазването на Атлантическия регион. Ето това предлагаме ние. С интерес ще очакваме следващите стъпки на комисията. И въпросът сега, госпожо комисар, ако разбира се е възможно, бихте ли развили приоритетите на комисията и това как смятате да се реализира стратегията? и доколко смятате да се съобразите с предложенията на парламент. И е по-добре, господин председател, човек да се повтори, отколкото да сбърка. Наистина сме в Страсбург. Благодаря. You, благодаря, господин председател. Бих искала да благодаря на господин Кадек за неговата инициатива, за задаването на устния въпрос. Искам да благодаря също така на всички депутати, които са се подписали под зададения въпрос. В момента работим за разработването на стратегия за региона на Атлантическите океана. Трябва да ви кажа, че съм решена да предложа една добре обмислена, целенасочена стратегия, която да бъде поставена на първо място в дневния ред развитието на този регион. Района има много голямо значение по отношение на околната си среда и също така по отношение на всички от тези, които са заинтересовани от неговото развитие. Смятам да включим в тази работа всички заинтересовани страни, включително крайбрежните страни, които подкрепят тази стратегия. Те вече показаха, своята подкрепа по време на подготовката на стратегията. Ще продължа да ги насърчавам да участват пълноценно в процедурите на приемането на стратегията. Това ще гарантира успеха на самата стратегия. Какви са резултатите от публичните консултации, които бяха преведени, проведени? Тези консултации показаха, че съществува атлантическа идентичност. Те показаха също, че заинтересованите страни приветстват подхода, който взима предвид тяхната специфика, географска, економическа и социална и така нататък. Те също така подкрепят мерки, които свързват крайбрежните страни по въпросите като специалното планиране, надзора на акваториите и така нататък. Тоест, е, обратната връзка, която получихме по време на консултациите, ни позволи да уточним нашите приоритети в областта на регионалното развитие е, и научните изследвания, които ще бъдат проведени през е, едните месеци. Стратегията ще формулира ясни политически цели за взаимното подпомагане и оплождане на всички сектори на Атлантика. Ще се създадат нови работни места. Това ще изисква обаче активното участие на страните членки, на, конкурен... на конференцията на периферните райони, на атлантическите региони и помощта на членовете на Европейския парламент в техните избирателни райони ще бъде от изключително голямо значение и много ще помогне. Дами и господа, за да осигурим максимална видимост, голям профил на стратегията. Тя ще бъде приета след като бъде обсъдена и приета обща политика в областта на рибарството, обща рибарска политика, риболовна политика е тук. И така по този начин ще се осигури регионалното измерение на новата обща риболовна политика. Становището на Европейския парламент ще бъде изцяло отчетено. Вярвам, че Атлантическата стратегия ще помогне най-напред е, за поощряване на устойчив растеж и развитие на региона, второ за постигане на целите на реформираната обща риболовна политика и трето да постигнем напредък в опазването на околната среда, като същевременно раз, помогнем за развитието на морската економика по един устойчив начин в този изваредно важен регион. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Господин Ван Нистеро има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Катек за неговата инициатива. Тя е много навременна. Благодаря, госпожо комисар, за вашето становище. Аз се запознах с документа и установих, че тук става дума главно за нещата, които най-добре може да постигнем заедно. Ние не създаваме, не искаме да създаваме нови структури. Всъщност регионите, крайбрежните региони на Атлантически океан, трябва да работят с държавите членки. От друга страна, държавите членки трябва да придадат политически аспект на стратегията. Нямаме нужда от някакъв нов конструкт между Европейския съюз и другите държави. Това исках да кажа най-напред. Но когато погледнем а, усилията, които са необходими, например транспорта, а, всички нови а, транспортни системи. Вие говорихте за устойчивото развитие в рамките на стратегия 2020, за когато вземем предвид и реформата на опера. Тогава ни става ясно, че трябва да ви подкрепим в тази, за тази стратегия в Атлантическия регион. Но аз съм депутат от Холандия. Ние имаме стратегията за източно партньорство, имаме Дунавския регион, имаме Атлантическия регион и какво ни липсва Холандия, Норвегия и може би част от Германия да бъдат обединени в една стратегия. Въпросът ми е, трябва ли да работим с тези макрорегиони и не би ли било по-добре? Бре в една следваща стъпка да се вземат предвид и частите на света, които не са обгърнати от една определена стратегия. Може би може да кажете нещо и по този въпрос. Благодаря. Господин Кортес Ластра, благодаря. Господин председател, госпожо комисар, е, в е, стратегията за източно партньорство става дума за други региони. Сега има регионите от Атлантическия регион и аз искам да подкрепя регионите, в които действа Испания. Ние работим в рамките на конференцията на периферните държави с целта да съчетаем нашите интереси. Госпожо комисар, вероятно, наистина е на време да се изработи една стратегия за Атлантическия океан, която е да е в унисон с стратегия 2020, за да се осигури едно устойчиво екологично развитие на региона. За да се вземат предвид и а, възобновяемите енергийни източници, за да се вземат предвид и аспектите на риболова, на мореплаването и на туризма. Трябва да се подобри инфраструктурата, информационните технологии също трябва да бъдат взети предвид и да се използват тази конференция, на която искам да благодаря за нейната работа, се намира в момента в момента се намира в ситуация да реагира на климатичните промени. Трябва ни нов модел за развитие на Европейския съюз. И тази стратегия е важна, но не само за Атлантическия океан. Тя е важна за целия Европейски съюз. Благодаря. Господин Тойрер има думата за две минути. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Източната стратегия беше началната фаза, последвана от Дунавската стратегия. Е, ние подкрепяме този подход за обединяване на макрорегионите. Става дума за темата за подобряване на околната среда, подобряване на риболова, подобряване на екосистемите в морето, но става дума и за нещо повече. Става дума за използване на по-добре на синергиите в сътрудничеството си с определени държави. Хубаво е да работим с трансатлантическите си партньори и с Норвегия, Исландия, Канада, когато изработваме тези такива стратегии. Заинтересованите страни трябва да бъдат обединени по-добре. Може би трябва да се фокусираме повече върху градовете и е, общините, върху гражданското общество, да привлечем самите граждани в нашите инициативи, за да могат тези макростратегии да изпълнят със съдържание живота на гражданите. Не ни трябват нови е, институции. Ние имаме достатъчно възможности, в които да влеем средства и които да изпълняват разумни задачи. И Алде вижда именно тук възможността за подобряване на международната търговия. Стоките, които идват през Атлантическия океан в Европейския съюз, трябва да, тази търговия трябва да бъде формулирана устойчиво в Атлантическия океан има огромни резерви, огромни ресурси. Ето защо природата трябва да бъде опазена устойчиво. Е, обръщаме се с апел за една устойчива стратегия. Благодаря, госпожа Левен, има думата. Благодаря, господин председател. Твърде дълго нашите морски пространства не са били управлявани действително, са били жертва на противоречиви економически интереси. Понякога е риболова, друг път е земеделието, морския транспорт, енергетиката, туризма определя дневния ред. Докато една регионална морска стратегия, като например в Атлантическия или в Балтийския регион, би следвало собствено да определят и координират е, приоритетите и целите. Следва да помним, че част от политическите мерки се определят най-вече на общоевропейско равнище, като например риболова и селското стопанство. За опазването на околната среда обаче най-вече отговарят държавите членки. Ето защо една интегрирана морска политика на Европейския съюз има да изиграе важна роля. Една ефективна е, е система на морско териториално устройство би могла да въведе ред в действията на различните заинтересовани страни. Сътрудничеството с други, трети страни в Атлантика е от съществено значение. Например, за намаляване на, на обема на микроскопичните пласт, пласт, пластмасови замърсители, за ефикасно контролиране и принудително изпълнение на действащите регламенти е, за риболова. Доброто състояние на околната среда в морето ще е от полза не само за риболова и туризма, а и за всички економически отрасли и сектори. Ето защо опазването на околната среда не е само цел. В основата му е стремежа за благоденствие на Атлантическия регион. Благодаря, господин Власък. Две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Както виждаме, Балтийската стратегия е източник на вдъхновение за други морски е, и териториални региони. След Дунавската стратегия виждаме тук е, да се ражда стратегия за Атлантическия регион. Твърде особен, специфичен регион. Е, вече дълго време Европейският съюз гледа с интерес към Атлантика по линия на трансграничното сътрудничество, например в рамките на Интерег 3Б Атлантикът е също така част от програмите за териториално сътрудничество по цел трета. Като целта е да се разработват стратегии за регионално развитие и те да прерастват в трансгранични, да се обезпечават трансграничните системи на информация, комуникация и транспорт, за опазване на природните богатства, за интегриране на периферните от економическа и териториална гледна точка райони. Но ето защо би било желателно да се огледат вече съществуващите програми и само въз основа на констатации от такъв един преглед да се разработват нови стратегии. Не бива да забравяме също така да, да, да, да отчетем и трансатлантическите аспекти на тази стратегия. Независимо дали ни харесва или не, ние сме част от евроатлантическото пространство и имаме споделени е, ценности през Атлантика както и отвъд Атлантика, ние се стремим към свободата на движение на стоките и услугите, на капитала и хората. И Европейският съюз и Съединените щати имат взаимно допълваща се политика, но рядко стигат до съгласуваност. Би следвало да поставим основата на трансатлантическото сътрудничество именно да, да, да я вплетем в политическия процес в Европейския съюз за да постигнем и по-голям успех в Атлантика. Ето защо програмата ни следва да бъде амбициозна, да не се свежда единствено до някакви факултативни мерки. Благодаря. Госпожа Свенсън има думата. Една минута. Благодаря, господин председател. Когато говорим за Атлантическия регион, има две неща, които трябва да вземем предвид. Най-напред става дума за екологически аспект. Става дума за устойчивостта. В противен случай трябва да се запитаме какво прави Европейския съюз, ако Марокко не спазва нашите изисквания. Имаме споразумението за риболова. Ситуацията е такава, че в рамките на Европейския съюз не се спазва 40% от законовите актове. Казваме, че сме най-богатия регион на света, но 70% от рибата, която се обработва в Европейския съюз, се внася от страни извън Европейския съюз. И това влияе върху третите страни. Те имат по-малък достъп върху, до протеините. На Второ място. Въпросът. Какво ще стане, ако споразумението с Мавритания не се продължи? Това е важно и в контекста на стратегията за Атлантически океан. Марокко навлезе в Сахара и това влияе върху населението, какво става с рибните ресурси в този регион. В стратегията за Атлантическия океан трябва да стане дума за това. Трябва да бъдат осветлени аспектите за устойчивостта. Трябва устойчивостта да е приоритет. Тази стратегия трябва да вземе предвид и човешките права, правата на народите в споразумението. Това трябва да се вземе предвид. Споменава се териториалното изменение, споменава се а, общата риболовна политика. А, не трябваше поначало никога да се приема а, политиката на изхвърляне на, риби, на риба, която, а, която вреди на риболова, вредна е, разбира се, и прекаленият улов. Необходимо ни, ни териториални ограничения, не по-малко, повече в източна част на, средна част на Англия, на, на Мидланд. Необходимо е а, значи, да, се, а, да не се лови с а, тралове, които а, е, нарушават е, целостта на, на морското дъно, там където е, фактически протича много голяма част от жизненият процес на рибите. Но на същото време, но един а, а, холандски кораб му е разрешено а, да изкопае милиони тонове чакъл а, баластра от дъното на морето, след като ние се грижим да опазим това дъно а, за развоя на жизненият процес до развитие на а, рибите. Ние не можем да продължим а, да се гледаме безучастно, когато нашите риболовни полета а, фактически се унищожават. А, господин Мелцер. Атлантическият регион от економическа гледна точка и екологична гледна точка е от огромно значение за Европа, това го знаем. По отношение на екологията, знаем, че течението Gulf има връзка с е, промените на климата. И какво ще е бъдещето, това не се знае. Експертите все още се, се съвещават. Китай и Колумбия имат планове за създаване на железопътна връзка между, между Атлантическия регион и Тухоокеанския регион да видим как ще се развие този проект, но той ще има влияние върху стратегията на Латинска Америка към Европейския съюз. Освен това, важен е въпрос за беженците. След създаването на, на преградата на испанската, на, на испанската граница е все по-трудно беженци да проникват от тази посока. През следващите месеци ще имаме, вероятно, беженци. Трябва да видим какво може да правим в тази насока. Разумно е Европейския съюз да стане по-активен на Атлантическото крайбрежие, също и в този контекст, контекста на беженците. Благодаря. Милан Мон. Благодаря, господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Аз съм много удовлетворен от намеренията на комисията да излезе със съобщение за Атлантическия район. Този регион се характеризира от своя смесен характер суша и море и от своето стратегическо значение. Е, защото периферният транспорт е много важен. Е, за така наречените връзки е, между различните части на Атлантическия океан, а също така и с останалата част от Европа. Затова много важни са енергийните мрежи, на тях трябва да им се даде приоритет. В Галиция, откъдето съм аз, се планират скоростни железопътни връзки с северната част на Португалия, например. Не мисля, че тази стратегия трябва да се ограничава с морските въпроси. Както беше казано тук, тази стратегия трябва да включва също така териториално устройствени въпроси, въпросите на сближаването на различните региони и така нататък. региона, стратегията за Атлантическия регион трябва да бъде най-тясно обвързана с стратегията 2020 и с перспективите за развитие на региона. И накрая трябва, не трябва да забравяме а, съществуващите административни структури а, в е, Атлантическия океан, включително а, организацията, а, която обединява Галиция и е, съседните и северно-португалски райони. Необходимо е да се създават подобни регионални групи за териториално сътрудничество. Затова призовавам комисията да продължи да насърчава подобно развитие на регионите а, за разработване на стратегии и тяхното изпълняване, изпълнение в последствие. Благодаря, госпожа Грелия. Една минута. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Уважаеми колеги, аз съм много удовлетворен от намеренията за интегрирана стратегия за Атлантика. Необходим ни е един общ подход на опозатворяване на морските ресурси, отчитайки спецификата на всеки морски басейн. Е, в частност, е, доколкото съм от Нормандия, бих искал да обърна вниманието ви на спецификата на Ламанша, е, за чието включване в Атлантическата стратегия аз призовавам. Това е една важна част от Европейския съюз, зона на сериозен трафик, повече от 300 кораба от висок тонаж 300 хиляди по-скоро преминават всеки ден през там. И а, всичко това ни налага внимателно да разгледаме въпроса за морската сигурност и безопасност на общоевропейско равнище. И това трябва да влезе в една атлантическа стратегия. Знаете, че финансирането е под въпрос. Аз вече съм ви обръщал внимание на това, госпожо комисар, и а, с голямо внимание ще очаквам вашия отговор. Благодаря. Господин Галахър има думата за две минути. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар, аз активно подкрепям всичко, което се върши на общоевропейско равнище за изработването на интегрирана стратегия за Атлантическия регион. Пет са европейските държави членки, които имат Атлантическо крайбрежие. Великобритания, Ирландия, Франция, Испания, Португалия Наред с економическата и екологичната значимост на този регион е много важно в стратегията да бъдат включени и Норвегия и Фариорските острови. Атлантическата стратегия би следвало да насърчава економическото развитие на островите и крайбрежните райони. А трябва да кажем също така, че Атлантика е един от най-богатите на ветрови е, е, ресурси и най-слабо оползотворен в това отношение. А бъдещето е на вятърната енергия. Туризмът и развлекателната дейност е, също са основно економическо богатство за Атлантическия регион. Той разполага с огромен потенциал за растеж в това отношение, в това число чрез изграждането на стратегически разположени яхтени пристанища по крайбрежието аквакултурата, риболова, преработвателната промишленост също биха имали полза от по-силно сътрудничество между страните по Атлантическото крайбрежие. И разбира се, Атлантическата стратегия би следвало да бъде обвързана с рибностопанската политика, доколкото Атлантическите води са сред най-продуктивните, най-активно експлоатирани зони за европейския риболов. Сътрудничеството между държавите членки е, за опазването на този регион през последните години нараства успешно. И стратегията ще бъде поредната стъпка в това отношение. И накрая, господин председател, така ще постигнем и по-висока ефикасност на спасителните работи и издървателните операции по море, както и за противодействие на организираната престъпност, трафика на наркотици и прочи. Благодаря, господин Чернецки, има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа, госпожо комисар. Резолюцията, предлагана от Европейския парламент за стратегията за Атлантически регион, е една нова стъпка, която демонстрира необходимостта Европа да диша през различни бели дробове. Знаем за Балтийската стратегия, за Дунавската стратегия, която се отстоява активно от сегашното унгарско председателство на Европейския съюз, а сега е, е, започваме работа и по Атлантическа стратегия, в която пряко ще участват пет държави членки, но чието значение е много по-широко Атлантическата стратегия не може да бъде просто средство за обогатяването на пряко заинтересованите страни. Необходимо е благодарение на тази стратегия по-добре да се опозотворяват в интерес на всички тези ресурси. Благодаря. Госпожа Росбах, една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Бих искала да попитам комисията какво смята да направи за опазването на околната среда в рамките на Атлантическата стратегия. Възнамерявате ли да насочите усилията си към превенцията, към премахването на пластмасовите отпадъци в тази част от океана? Смятате ли също така да се преборите с незаконния е, е, риболов? Какво смятате да направите също е, така за противодействие замърсяването от трафика в Атлантическия океан и, морс, и, и, и Северно море? Абсолютно необходимо е, според мен, ако искаме да ограничим замърсяването на морското пространство е, с отпадъци, да проучим много внимателно сегашното положение. Благодаря. господин председател, госпожо комисар, Целта е териториалното сближаване на различните региони на Европейския съюз. Но също така регионалната политика има социално измерение, което ще зависи от разработването на новите стратегии за регионите на Европа. За да може тази работа да успее, трябва да имаме предвид реалността в тези части на Европа. Всяко от тях има свои специфични проблеми. Атлантическият регион има някои отличителни черти. И затова необходимо е те да бъдат взети предвид в една амбициозна стратегия. Например, отдалечените райони много често е, имат е, трудност при достъпа, не са достатъчно добре свързани. Съществуват също така елементи на околната среда, които са много уязвими. Е, необходимо е да се предвид, да се вземат предвид е, развитието на транспорта, е, енергийните мрежи. Европейския съюз а, а, трябва да създаде една свързана стратегия за Атлантическият регион, не само по отношение на морските, морският му елемент, но също така и по отношение на околните крайбрежните страни. Необходими са ни политики за всички тези крайбрежни страни и тази стратегия трябва да предвижда и са периферни, периферни райони, такива като Канарските острови и така нататък. Това е необходимо не само за осигуряване на растеж и динамика на развитието, но също така и за постигане на целите на нашия вътрешен пазар. Това изисква многозвенно управление на, на, на няколко нива, където трябва, по което трябва да участват и местните власти от фазата на диагнозата до изпълнението на стратегията. Благодаря ви. И сега ще дам думата на госпожа Манер. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Най-напред, разрешете ми да благодаря на господин Кадек за отличната инициатива във връзка с стратегията на Европейския съюз за региона на Атлантическия океан. Нашето бъдеще има нужда от подобна стратегия. Нещо, което потвърдиха и мнозина от изказалите се тук. Отделните части на е, Атлантическият регион имат своята специфика риболова, транспорта, енергийните мрежи и редица други проблеми трябва да получат необходимото внимание като част от една цялостна стратегия за сътрудничество на всички заинтересовани страни. Регионалното сътрудничество е цел, която ние преследваме още от 1990 година, когато бяха създадени фондовете за сближаване – някои от тези стратегии възникнаха по време на шведско, шведското председателство и аз се надявам, че ще станем свидетели на по-нататъчно трансгранично, развитие на трансграничното сътрудничество, включително а, и бизнес сътрудничеството, което може да помогне в разработването на подобни стратегии. Както в резолюцията се посочва с пълно право, тази стратегия, както и всички подобни стратегии, трябва да се опира на съществуващите стратегии, на съществуващите инструменти за финансиране. Не е необходимо да създаваме нови структури а, за а, Атлантическа, стратегията за Атлантическият океан. Всички крайбрежни страни, всички заинтересовани страни трябва да а, бъдат взети предвид техните интереси при разработването на стратегията. Благодаря. А сега думата има господин Манер. Благодаря, господин председател. Темата, която обсъждаме, е особено важна. Европе... Стратегията за Атлантическия океан прави само едва първите си скрачки, първите си стъпки, едва прохожда. А, не само в, в а, а, другите аспекти, но също така и в териториално-устройствен аспект. Искам да посоча енергийната, енергийният аспект и развитието на туризма. Като особено важни страни на една подобна стратегия, които трябва да бъдат взети предвид и в стратегията за 2020 година. говоря за петте страни от Атлантическата дъга. Става дума за дейностите, които се е, извършват в морето и на брег, в е, океана и на брега. И риболова, и е, наблюдаването на китовете, и сърфа, сърфинга могат да бъдат развивани плодотворно в този регион. Защото през 2020 година ще имаме нужда от много повече възобновими енергоисточници, отколкото сега. Вятърът, приливите и отливи, енергията на морските вълни в Атлантическите океан могат да бъдат използвани за тази цел. Благодаря. А, сега Алдес. Благодаря, господин председател. От съществено значение за Европейския съюз да има Атлантическа стратегия, благодарение на която да бъде опозотворен целият потенциал на Атлантическия регион, този съседен нам регион, в който се включва и Северна Америка, и Южна Америка, и цялата Западна Африка. И именно на фона на тези обстоятелства разработването на същинска атлантическа стратегия може да бъде от полза не само за региона, а и в частност за Европейския съюз. При един стратегически подход бихме могли наистина да подходим към региона по начин, който е, гледа на него не толкова като на периферия, а като на световно значим регион. И в това отношение трябва да е, се търсят области на новаторство в економиката, в технологията, в енергетиката, в морската биотехнология, например, е, за здравеопазването, за хранително-вкусата промишленост и прочее. Госпожа Еригоян Перес, една минута. Благодаря. Господин председател, госпожо комисар. Днешният момент е от съществено значение за по-нататъчната съдба на нашата кохезионна политика. След влизането в сила на Лисабонския договор, тя има не само социално-економически, а и териториално-устройствени аспекти. Териториалната кохезия гарантира хармонично развитие на различните части от Съюза, така че неговите граждани наистина да е, се възползват в максимална степен от богатството на цялата територия на Съюза. За постигането на тази цел обаче се нуждаем от засилено териториално сътрудничество. А предизвикателствата и проблемите са все същите в това отношение. И Европейската атлантическа стратегия се вписва в този контекст. Това трябва да бъде една обща стратегия, изправена пред общите предизвикателства за страните от региона. Морските изследвания, например, наблюдението на морското пространство, е, опазването на околната среда, економическите измерения. И за да постигнем целта си във всяко едно от тези направления, наистина се нуждаем от стратегически подход, който се вписва е, в стратегията и целите на Европейския съюз до 2020 година, а и до тогава, след 2013 година, особено в областта на регионалната и морската политика. Преди всичко е, обаче, госпожи и господа, ние трябва да направим така, че стратегията да се основава на обновено много степенно управление при активното участие на местните органи, е, на самоуправление, на областните и разбира се на централното равнище, с участието на, на частния сектор и на гражданското общество, в това число на междурегионалните организации и институции. Благодаря. Спонтанни изказвания. Госпожа Патра Невес е първата от ораторките. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Европейският съюз със своята стратегия за Атлантическия регион се стреми към една основна цел, а именно да управлява морското пространство на Европа по интегриран начин при зачитане на спецификата на отделните му части. Голямото многообразие на морски басейни и това, че Атлантическият регион се характеризира с особено голяма дълбочина на водите, е, както и традиционните отношения между страните от двата бряга на Атлантическия регион, сочи необходимостта от стратегически геостратегически подход, е, в това число в контекста на отношенията между Европа, Америка и Африка, за опазване на екосистемите за противодействието на климатичните изменения, за гарантиране на продоволствената и енергийната сигурност. Атлантическият регион е богат, богат на, на природни богатства. Не смятате ли, че би следвало да насочим а, а, развойни и изследователски проекти за гарантирането на устойчивото опозотворяване на тези богатства. Необходима ни е, е дълбоководна обсерватория, например, е, на Европа и на Азорите нейното място би било най-подходящо. Господин Смит получава думата за една минута. Благодаря, господин председател. Според мен няма спор е, помежду ни, между госпожа комисаря и Европейския парламент. В смисъл, че много бихме могли да постигнем заедно, ако създадем един форум, насърчава сътрудничеството между страните от Атлантическата дъга. Но е, има една болест, приоритет, приоритети се нарича. Тя, е, тя е, е, е особено е, тежка болест на нашите институции, а именно склонността да се поставят твърде много приоритети и накрая да не бъде постиган нито един. В осма точка от резолюцията, например, се говори за взаимовръзките между енергийните системи на различните страни по Атлантическото крайбрежие. Ирландия би могла да изиграе сериозна роля в това отношение. Точки 9 до 11. Морския транспорт. Също е от огромно значение за економическото благосостояние. Много е, има от какво да сме доволни, господин председател, но е, мен ми се струва комисията би трябвало да се предпази от болестта на прекомерно многото приоритети, да, да, да ги отсее, да, да съсредочи вниманието си върху един-два. Господин Валеса, една минута. Благодаря, господин председател. Аз искам да изразя своята подкрепа за е, тази стратегия с Атлантическия океан, такава каквато тя се предлага в момента. Атлантическият океан има огромен потенциал за развитието на морския транспорт, за развитието на риболова, на енергетиката, на науката. Имаме големи възможности заедно да използваме този регион. Общността играе важна роля за опазването на екосистемите в Атлантическия океан. Концентрацията в Атлантическия океан е много от съществено значение. Развитието на морския транспорт има нужда от една по-добра стратегия за Атлантическия океан. И тук мисля за пристанищната структура на пристанищата около Атлантическия океан. Благодаря. Госпожа Санчес Смит, дали е тук? Имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, скъпи колеги, е, макрорегионалната е, стратегия е, за Балтийско море от 2005 година се обсъжда в този парламент. Радвам се, че днес, благодарение на моя колега Ален Кадек, можем да бъдем двигател на една амбициозна териториална стратегия за координиране, за съставяне на синергия, за един интегриран подход, за да може да отговорим на териториалните проблеми в макрорегионален аспект. Искам да се отбележа два въпроса. Териториалното сътрудничество, политиката за сближаване и особено международният аспект трябва да бъдат отразени в тази стратегия, за да може да се осигури координирането на проектите. Страните чрез своите оперативни програми трябва да бъдат поощрени да участват в тази обща работа. Защото без истинска политическа воля тази стратегия ще остане а, само на книга. Ако Европа не може а, а, да работи в макрорегионален аспект, не, а, няма да може да изчезнат границите, които искаме да преодолеем. Благодаря. Благодаря. Сега, госпожа Доманаки, имате думата. Благодаря, господин председател. За мен беше много интересно да слушам тази дискусия. Тя доказа още един път, че тази е, инициатива е, е, е и е, устният въпрос е, ще се обвенчаят с успех. Е, на морска стратегия има много страни, е, много е, начини да се подходи към нея. Какво ще се случи нашето внимание? Да създадем връзки между различните сектори. Нека се опитам да обясня малко по-подробно. Имаме едно морско пространство, атлантическото пространство, в което има риболов, където е необходима защита на околната среда, има туризъм, има транспорт, има аквакултурни проекти, енергийни проекти, научни изследвания. Необходимният е начин да създадем връзки между всички тези дейности, като преодолеем опасността от конфликт на интереси. И за това специалното морско планиране ще се окаже особено важен инструмент в нашата работа. Наблюдението на морските простори също така ще бъде особено важен инструмент в нашата работа. Именно в това се състои нашата амбиция. Не искаме да създаваме нови структури. Съгласна съм напълно, че не се нуждаем от нови структури. Необходима ни е връзка. Връзки между съществуващите вече структури. Именно за това става дума, да създадем връзки между съществуващите структури, за да можем да постигнем по-добри резултати. Това първо. Второ, мнозина повдигнаха въпроса за териториалната политика на сближаване. Искам да ви напомня, че за да имаме подобна макрорегионална политика, не е необходимо предложение. Предложението трябва да бъде направено от съвета и отправено към комисията. За сега Имаме предложение за морска стратегия. Имаше решение, взето миналият юни по този въпрос и ние вече имаме право да предлагаме и разработваме и предлагаме а, стратегия. Надяваме се, че по този начин а, ще можем да поставим на дневен ред а, перспективата за макрорегионалния подход. Това второ. Трето, господин председател, искам да подчертая необходимостта от международен интернационален подход. Необходимо е добро координиране на усилията на всички заинтересовани страни, координирането на нашите усилия с съседите ни от двете страни на Атлантическия океан. Необходимо е да се осигури равнопоставеност на всички участници, защото това е единственият път към успеха. Още веднъж искам да благодаря на господин Ален Кадек за неговата инициатива, за зададения устен въпрос. Искам да ви уверя, че всички ваши предложения ще бъдат взети предвид. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. И сега приключваме дебата. Ще гласуваме в 11.30 в среда. Благодаря на всички. И сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред,